Възобновяваме заседанието. Първата точка за днешния следобед е да ви съобщя а, препоръките на координаторите от днешното им за, за заседанието на 24 аз нямам бележки получени от вас, вие сте ги получили по електронната поща, така че вероятно мога да разчитам, че са одобрени от вас с което преминаваме към електронното гласуване. Много ви моля да използвате картите си за гласуване. А, предстоят ни, предстои ни сериозно гласуване. Първо, гласуваме възражението на господин Бес Айкхаут по член 106 от правилника. Начало на гласуването. Електронно гласуване, начало на гласуването. Моля, гласувайте с картите. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърлено е, виждате, 34 гласа против, 30 за, 3 въздържали се. Искането е отхвърлено. Преминавам към възражението по член 106 в връзка с, с промяната на списъка на отпадъците. и за отмяна на определени директиви. Докладчик е австрийската колега госпожа Кюстингер. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се с 39 гласа против и 21 за, 7 въздържали се. Следващо гласуване, 12-та точка. Отново възражение от госпожа Кюстингер по член 106 за решението на комисията, отнасящо се за списъка на отпадъците. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 40 против, 20 за, 7 въздържали се. Преминаваме към точка 13. Става въпрос за възлагане на мандат за преговори по директивата за потреблението на леки пластмасови пликове за покупки. ще дам думата на госпожа Алкен. Благодаря, господин председател. Колеги, сега ще гласуваме за пластмасовите турбички. постигнахме наистина едно много добро съгласие, един компромис, освен в който са всички, освен екаре. Така че аз предлагам да бъде, не бъде предоставен мандат за преговаряне, имам нужда от вашето подкрепа. Доколкото си спомням, гласуванията за мандат изискват абсолютно мнозинство начало на гласуването. НП имат един човек повече. Моля някой от заместниците да си извади картата от устройството. Край на гласуването. Осем, 68 е, за, 0 против. voto Più forte di così, collega Auken, non so come avrebbe potuto ottenerlo. Е, нямаше начин да имате по-добър резултат, госпожо Алкен. госпожа Алкен, председателят на комисията, т.е. аз а, член на ЕНП, член на е СИД, на ЕКРЕ, на АЛДЕ и на ГОЕ, както и на ЕФДД, член на е ФДД. Това ще бъде делегацията. Al, uh, punto 14. Преминаваме към гласуване по точка 14. Колегата Фария тук ли е? Искам да дам думата на докладчика, за да ни запознае накратко. Благодаря, господин председател, както и колегата Олкън. Бих ви приканил да ме подкрепите за мониторинга, докладване и верификация на емисиите е, в морския транспорт. И в този случай ще ни е необходимо абсолютно мнозинство начало на гласуването. Avete votato tutti, possiamo chiudere il voto. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 59 за, 7 против, 3 въздържали се. А, делегацията за преговорите се състои от колегите Фария, председателя на комисията, Кристофър Фелнер от НЕП, госпожа Утланд от ССД, от ЕКР е няма да я не сме получили още номинация. Колегата Дънкан, може би. Госпожа Абаунс за ГУЕ, госпожа Левен за Зелените и колегата Афронте от Европа за свобода и демокрация. Adesso andiamo al punto successivo, il punto 15 което преминаваме към следващата 15-та точка от дневния ред. Конференция на ОНЕ по изменението на климата 2014 на 20-те страни членки в Лима. Устен въпрос към комисията и съвета. свързан с тематиката на конференцията на ОНЕ. Всички имат ли пред себе си устния въпрос? Можем ли да гласуваме с вдигане на ръка? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Още едно искане за устен въпрос към съвета за против въздържали се приема се Мала... punto successivo Следващата точка Европейски семестър за координация на економическата политика и изпълнението на приоритетите за 2014 година. Докладчик на становището е господин Гербранди. Искате ли думата, господин Гербранди или можем да гласуваме? Можем очевидно да преминем към гласуване. Започваме гласуването. Изменение 1. Докладчикът е против. Кой е за? Алцата di mano. Chi è a favore, chi Моля, гласувайте с дигане на ръка за, против. Ще трябва да проверим електронно. Avete votato tutti? Possiamo chiudere il voto. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 36 против, 32 за, въздържали се няма. С изменение 2 е, и 3 докладчика е против. За? Против? Имам чувството, че приехме предложението, но все пак да проверим електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се с 34 на 31 гласа. Изменение 3 на колегата Конечна. За. Против. Мисля, че резултатът е същия като преди това, т.е. отхвърля се. И изменение 4 на господин Ивашкевич. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 на колегата Мело за против, въздържали се, приема се. Изменение 6 на госпожа Конечна за против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис едно. Внесен от пет политически групи за. Против. Въздържали се. Приема се. Месо 2, sempre dei 5 gruppi politici. Компромис 2 отново от 5 политически групи за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 на господин Вашкевич. За. Няма гласове за ли? Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 на колегата Гърлинг за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 внесен от пет политически групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 на госпожа Конечна за. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. Поправя се председателят. Отхвърля се. Изменение 13 на колегата Граматикакис за. против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 на колегата Гербранди за против, въздържали се, приема се. Изменение 16 на колегата Гърлинг за против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 16 на мело за за против въздържали се отхвърля се изменение 17 на колегата Скрилец а, отпада. Всъщност отпада, поправя се председателят 18 за. Visto che gli emendamenti 15 e 16 sono stati respinti, votiamo l'emendamento понеже отхвърлихме 15 и 16, все пак ще трябва да гласуваме 17 за. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19 на госпожа Конечна за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 на колегата Гърлинг за против въздържали се, приема се. 21, отново на колегата Гърлинг за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 на господин Скрълец за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 на Гербранди да, за против въздържали се, приема се. Изменение 24 на Скрилич за против въздържали се. трябва да проверим. Балансът. Доста балансиран резултат. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 25 отпада, 26 на Гърлинг за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27 на колегата Педичини в две части. Първа част за против въздържали се, отхвърля се. Втора част отпада. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29. За. Против въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Avete votato tutti? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 37 гласа против, 30, за 31 сега гласуваме на колегата Капуто. За, против, въздържали се. Отново трябва да проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Всички останали предложения за изменение 32 и 33 отпадат, след това компромис 4 за. Гласуваме компромис 4 за против, въздържали се, приема се. Всички останали отпадат, след като приехме компромиса, сега електронно гласуване на така изменения текст на становището. Possiamo chiudere il voto. Е Край на гласуването. Приема се становището с 53 гласа за и 15 гласа против. Честито на автора. Adesso passiamo al punto 17. сега преминаваме към точка 17. След като приключихме с гласуването, да, по точка 17. Конференцията в Лима по изменението на климата. Приключихме с гласуването. Разбирам, че някои от вас искат да напуснат. Тези, които искат да напуснат, много ви моля, направете го тихо, за да можем да продължим нашата работа. Защото имаме важни точки с обсъждане. Come rapporter farò una breve introduzione sulla risoluzione sulla motion per resolution che abbiamo... Качеството ми на докладчик ще ви представя набързо проекто резолюцията, по която работихме съвместно. А след това ще изслушаме и другите са автори, включително и който има някакво някакви бележки. В проекто резолюцията съм включил аргументите, постоянните аргументи на Европейският парламент по темата климатични промени. Въпреки това обаче искахме да дадем едно малко по-амбициозно съдържание относно ангажиментите на Европейския съюз в Лима. Необходимо е да се задействаме колкото се може по-бързо и намалиме емисиите на парникови парников ефект, колкото се може по-бързо. Цел, целта е да снижим емисиите с 50% до 2050 година спрямо равнището от 1990, като по този начин ще можем да ограничиме увеличението на температурата с до 2 градуса Целсий. Конференцията от Лима би трябвало да приеме основните а, критерии и основните разпоредби, които ще залегнат в а, конвенцията от 2015 година на основа на договореното в Дърбан. В проекто резолюцията трябва да присъстват и оценките до 2020 година, т.е. всички ще трябва да бъдат оцен... оценени за сегашното състояние, за да няма разми... разминаване между а, научните предвиждания възможности и поетите ангажименти. Същевременно ще трябва да се ем, а, мобилизират повече от 100 милиона долара годишно на основа на поетите в Копенхаген а, ангажименти. Същевременно Включих, включихме и някои аспекти, свързани с въздухоплаването и морския транспорт. Трябва да бъдем амбициозни, ако искаме да, да постигнем наистина е, резултатите, които сме си поставили. За това трябва да се намалят емисиите и във въздушния транспорт и в морския транспорт. Това са основните критерии. Сега, господин Белет има думата първи. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, в в Деня след провеждането на срещата на високо равнище по промените в климата в Нью Йорк, ние заявяваме, че поддържаме изцяло процеса в Нью Йорк. Така че трябва да работиме по подготовката. А, извинявайте, има някакъв проблем с превода на някакъв език. Проблема а, разрешен вие. Добре, може да продължите, казва председателя. Така. Така. А, първо бих искал да извина а, отсъствието на Карл Хайнс Флоренц. Първо. Ние трябва да говориме с един глас, да бъдем единодушни в, а, Лим, в Лима. На 23-24 октомври ще се проведе среща на високо на равнище на ОНЕ, което ще, ще бъде основно, от основно значение и ще трябва да поемеме ясни ангажименти за а, смекчаване, увеличаването на температурата, т.е. да не допускане увеличаване на, темпер... на, на температура с повече от 2 градуса. времено трябва да се е, договориме за е, е, проекто критериите и проекто плановете на отделните различни страни. Разбира се, трябва да има възможност за сравняемост на е, тези критерии. И трето, мониторинг е, от докладване и оценка. Е, за това е необходимо да има обвързващи правила за мониторинг е, и докладване и да съществува един много, една много строга система за двойна проверка, за на проверка на изпълненото от е, е, поелите ангажименти и е, подписалите конвенцията. И последно, господин председател, възможно за създаване на един бъдещ механизъм за таксуване на въглерода. Господин Банки Мун а, повдигна въпроса в Нью Йорк. Тук става дума за, наша, за силата на нашата позиция и за доверието, което може да се има в нас като партньори, т.е. Европейския съюз. Така че смятам, че ще можем да постигнем споразумение за да можем наистина да постигнем напредък в рамките на италианското председателство и да оставим добро наследство за следващото. Трябва наистина нашите амбиции обаче да бъдат ясно очертани, ясно разписани в Канкун. Взехме поехме ни ангажименти, постигнахме някакъв напредък, но при всички случаи времето ни липсва. Благодаря, давам думата на Йо Лайнен. Благодаря, господин председател. Да, много от нас бяха на конференцията в Копенхаген и така преживяха разочарованието, което дойде след големите надежди, защото нищо не се получи. Това не бива да ни се случи отново в Париж. Края гален камък за тази цел ще бъде успешното приключване на конференцията в Лима – където трябва да се създадат елементите, които да доведат до световно споразумение в Париж. Господин председател, в нашия проекто текст се споменават някои от тези елементи. Това, което ни е необходимо е, е всички страни в света да се съгласят е, да участват в намаляването на парниковите газове. Мисля, че в това отношение заседанието в Нью Йорк вчера помогна, защото видяхме, че и така големите производители на емисии Китай и САЩ вече са готови да направят нещо по въпроса. Това беше всъщност причината, че в Копенхаген нищо не се получи, просто имаше игра на пинг-понг между САЩ и Китай. Китайците казваха американците нищо не правят, е, американците казаха китайците много цапат, те нищо не правят, защо трябва ние да правим нещо. Сега действително вече има шанс повечето държави, ако не и всички в света, да участват в сключването на споразумение за намаляване на а, температурата с 2 градуса. Разбира се, че те първа предстои още много работа. А, Знае много добре в исторически план колко е голямо замърсяването. Промишлените страни участват в него с две трети, докато нововъзникващите економики по-отскоро цапат атмосферата. Тъй, че ще трябва да правим да направи много неща, както в Париж, така и в Лима и трябва ние да сме, които го поемат повече ангажименти. Мисля, че има и силите, и волята да се споразумеем за трите цели в областта на климата, като поемем задължителен ангажимент за тези три цели – е, като се надявам този парламент с голямо мнозинство да е, притисне съвета и комисията в същата посока. Сега остава да се реши въпроса за финансирането на борбата с измененията на климата и в Нью Йорк не се разбра тези 100 милиарда откъде ще дойдат. Чакам да чуя някакви иновативни идеи, защото националните ни економики са доста скромни, няма да се намерят там толкова пари. Ще трябва да дойдат от частния сектор, от публично-частни е, партньорства и прочие. Нека да спомена и е, подпомагането на някои вредящи на климата стопански дейности, което продължава да е актуална тема както в Европа, така и в целия свят. Просто не бива повече да си позволяваме да финансираме неща, които не желаем да се получават. Тук се обръщам към колегата, която направи, организира на обяд един много хубав семинар, на който беше казано, че някои банки са казали и Световната банка, Deutsche Bank и други са казали, че повече няма да финансират проекти за добив на полезни изкопаеми, като например въглища, а ще инвестират парите за реализация на полезни за климата проекти. Мисля, че господин председател, проектотекстът представлява много добър текст, е, добра основа и вече в зависимост от дебата ще внесем измененията. Благодаря. Mr. E Chairman, thank you very much. Господин председател, ЕКАРЕ приветства проекто резолюцията, която отбелязва наистина напредък. Искам обаче да направя някои така забележки. Първо, да различните да, страни имат различни а, критерии имат различно равнище на развитие. Също време, но ние трябва да, мож, да можем да се обединим около едни критерии и също но да можем да ограничим увеличението на климата с два а, градуса. Така че всички страни трябва да а, имат а, прозрачни критерии, докладване, мониторинга, не само тези, които са се подписали под. И също, същевременно ние трябва да вземем и съответните мерки, за да може най-малко развитите и най-уязвимите също да могат да са на висотата на критериите. Казваме, че различните страни ще излезат с своите проектопрограми и своите проектоингажименти. Ние трябва също, също така да видиме какви, е, какви, как, какъв, какъв трябва да бъдат а, е, приходите, какви, да, какви са мер, мерките, а, е, които ще се бъдат взети на терена, на място, а не само какви ще бъдат теоретично. Но трябва, разбира се, да, а, да, спреме вниманието си и на финансирането на а, тези проекти. Има и някои специфични пункта, където, където смятам, че проекторезолюцията може да бъде поправена. Параграф 1. Мисли, ако, че а, глоба, глобалното глобалния пик от 2015 година трябва да бъде почетан и на параграф 2. Става, става, става, става дума за мерките за, за, за, за, смек, за смекчаване на ам, последиците и мерките, които могат, са били и резултатите, които са били постигнати до 2014 година. И смятам, че можем, че трябва да възприемеме и един нов език, един нов език, който да отразява наистина адаптацията. Мисля, че ако по този начин промениме някои от а, а, формулировките, ще получим по-добра проекто резолюция. Благодаря на групата ЕКАРЕ. Thank you, Chairman. In, in sports you have this in... Благодаря ви, господин председател. Когато говорим за спорт, говорим за прекъснато понятие формата и говорим дали някой спортист е в добра форма или в лоша форма. И това понятие надхвърля чистото физическо или психологическо състояние на спортиста. Подобно понятието политическа сила когато го използваме, или е политическа инерция за набраната сила в дадена област. Имахме такова усещане преди срещата на високо равнище в Копенхаген за климата и някак след провалът последва отчаяние и повече не се върнахме към тази положителна инерция. А сега подготвяме срещата в Париж. Се оказва, че най-краткият път от тук до Париж е през Лима, явно. И ми се струва, че отново набираме положителна инерция. И то поради са причини. Първата причина е отрицателна. Тоест, даваме си сметка, че трябва да се вземат спешни мерки, преди две седмици получихме докладът от Световната метеорологическа организация в Женева и той показва, че концентрацията на парникови газове в атмосферата никога не е била толкова висока, колкото е в момента. Получаваме документи, доклади, от, доклади за бедствия по целия свят, пряко свързани с изменението на климата. И това е една от причините. Засилва се усещане, че, че спешно трябва да се вземат мерки. На второ място, частния сектор започва да се активизира дори повече, отколкото преди срещата в Копенхаген. Виждаме как частни компании започват да, да инвестират в нови нисковъглеродни технологии, включително и в Китай. Е, вижда също така и загуба на интерес на инвеститорите към изкопаемите горива, включително и в Съединените щати. Семейство Рокфелер заяви, че изтегля 50 15 милиарда долара от инвестиции в изкопаеми горива. И така следват доклад след доклад и всичките показват, че борбата срещу измененията на климата и преходът към нисковъглеродна економика не е свързано неизбежно с намаляване на конкурентоспособността на економиката, дори напротив. Много често то води до засилване на конкурентоспособността на економиката. И така отново се е, набира тази положителна инерция, както казах. Е, изявлението на Банки Мун беше окоръжаващо Чухме много окоръжаващи неща, не само думи, не само от известни американски актьори, но и от други по-важни личности, като например президента Обама. Свидетели сме на двустранни срещи между Съединените щати и Китай за борбата срещу измененията в климата. И трябва да внимаваме тук в Европейския съюз да не, да не изостанем на световно равнище. И затова се надяваме на 24 октомври съветът да не взима псевдомерки, а наистина да се ангажира за пред, преди срещата в Лима. Мисля, че ние може да допринесем за набирането на необходимата политическа воля, която да доведе до взимане на конкретни истински решения на среща в Париж до година. Благодаря ви. Благодаря. А, сега думата има господин Родригес Хубио от Обединената госпожа Родригес Варскис от Обединената левица. Благодаря ви, господин председател. Повечето от вас се познават отдавна и продължение на месеци, други години са обсъждали всичките си теми теми. Аз обаче отскоро съм в политиката и гледам на същите високо равнище от малко повече гледна точка, а именно гледна точка на гражданското общество, което се опитва да изкаже гласа си пред а, управляващите покрай всички тези срещни всяко равнище. Както казах, съм много дошла тук, но а, се уча ежедневно и много неща научих и тази сутрин за борбата за намаляване мисля въглероден диоксид. Много се говори за лобистката дейност, за всички имейли, които ни заливат. И действително малко почта понякога тези опити за шантаж. Миналата седмица 400 000 души излязоха на протест в Нью Йорк срещу политиката на американското правителство по отношение на климата. И това беше най-големият подобен протест, организиран някога в Съединените щати по въпросите на климата. Какво твърдят всички тези 400 000 души, които излязоха на този протест? Те твърдят, че вече имаше прекалено много декларации, срещи на високо равнище и въпреки всички тях, повечето държави продължават да не предприемат конкретни мерки и да се водят най-вече от интересите на промишлеността, като че ли тези интереси съвпадат с интересите на гражданите. Във всички тези, тези декларации има много хубави обещания и много хубави думи, но много малко конкретен ангажименти през месец декември ще се организира също високо равнище на народите, в което ще вземат участие представители на общностите, които са пряко засегнати от измененията в климата и тя ще се проведе паралелно с срещата високо равнище в рамките на ООН. този среща се настоява за намаляване на навеличението на температурата до 1 градус и половина по Целзий. Трябва да се забрани всякакъв вид нови техники за извличане на нефт, включително и а, шистов нефт чрез нови методи чрез хидравлично разбиване и други подобни инициативи ще бъдат предложени тези срещу на високо равнище на народите. Но въпреки това, ние продължаваме да даваме безплатно емисии на предприятия, които продължават да замърсяват и да увеличават цената на електричеството. И така от днешната дискусия става ясно, че решенията, които се взимат тук, не се основават на никакви научни данни. Тогава с какво право твърдим, че ще намаляваме емисиите от въглеродния диоксид при положение, че дори не можем да ограничим дейността на предприятията, които ги произвеждат тук в Европейския съюз? Благодаря ви, думата има господин Екхаут от групата на зелените. Благодаря ви, господин председател. Радвам се да чуя колко много колегите държат на постигането на международно споразумение. Понякога човек, е трудно човек да не стане малко циничен, като, като слуша всички тези обещания, но нека да оставим това на страна. Нека да се борим за, за споразумение международно равнище. Нека наистина да се борим за нея. През 2009 година подготвяхме срещата в Копенхаген и си спомням ключовете разисквания в пленарната зала в Страсбург. Това беше още през 2009 година, давна. И всички министър-председатели ни посетиха и всички повтаряха, че климата е сред приоритетите им и че ще направят всичко възможно за постигане на споразумение. И всичко това се случваше в пленарната зала на нашия парламент. И цялата тази политическа воля явно изчезна, след като се загуби и медийният интерес. Не сме говорили за климата от тогава и ако случайно се говори в пленарна зала, то никога не е по време на ключовите обсъждания, а примерно в понеделник вечер, късно в Страсбург. Изглежда, че климата вече не е чак толкова голямо предизвикателство. Явно, че за 10 години от, от водещ приоритет борбата срещу измененията в климата се превърна на в второстепенна, третостепенна тема за тях. А, междувременно непрестанно година след година се увеличават възобновяемите енергийни източници, средно с 5% годишно в Европейския съюз и те стават все по- и по-ефтини. Ако погледнем всички тези факти, малко ми се струва странно, че 5 години по-късно, след провала на срещата в Копенхаген, отново се говори, че трябва да се набере политическа воля и инерция. Някой път се питам дали политиците в тази зала не трябва да се запитат дали има последователност в дейността им и в политическите им решения, а не просто да четат написаните им речи. Това вероятно ще бъде по-добре и за тях, и за доверието в политиците. Защо се питаме, защо гражданите вече нямат доверие в политиците си? Ами, може би е крайно време ние да се замислим за нашата собственост, политическа последователност. Но добре, нека да работим заедно, подготовка на срещата а, а, в, в Париж през Перу. Междувременно проведохме поредица от а, манифестации в подкрепа на борбата с изменението в климата по целия свят. Аз взех участие в този протест в Амстердам и трябва да ви кажа, че сред гражданите има истинско желание за действия и истинско желание политиците да вземат конкретни решения. Ако не си дадем сметка за това, няма никакъв смисъл от всички хубави думи, които си говорим тук. Големият въпрос за Лима е до каква степен може да разчитаме на Европа. И затова бих искал да помоля Европейската комисия, която издава прекрасни брошури, за да обясни какво прави Европа, каква прекрасни мерки взимаме тук. Питам се обаче, Как мислите, че това се възприема в развиващите се страни? Барозо се обяснява неща, които изобщо не отговорят вече на конкретните предложения. Защото не говорим той каза, че преминаваме от, от намаляване с 85% до 95%, но това вече не отговаря на действителността. Ако погледнете новите изисквания до 2300 година, вече говорим за минус 80%. Така че, моля ви, осъвременете данните, с които разполага Барозин, преди че трябва да се запомни само една цифра и това е минус 80%. А по въпроса на реформата за схемата с търговия с емисии, най-накрая с радост установявам, че мнозинството от колегите в този парламент е склонно да работи за нова цена от 30 евро на тон въглероден диоксид. Добре, нека тогава да работим за тази цена, но тогава нека и всички да работим за реформа на самата схема с търговия с емисиите, а не просто да повтаряте е, казаното ви от е, лобистите и промишлеността. И накрая по въпроса финансирането. Вече повече от 10 е, години обясни, обещаваме, че до 2020 година ще отпуснем до 1 милиард долара за развиващите се страни. Но всяка година ние не го правим. Как тогава очаквате как очаквате да се получи общо финансиране до 100 милиарда долара до 2020 година? Защото ако не осигурим това финансиране за развиващите се страни, те няма как да се справят. Разполагаме с още 15 месеца, за да подготвим срещата в Париж, за да не се повтори провала от Копенхаген. Нека да го сторим и в противен случай просто да престанем с тези красиви думи. Грация,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 срещата в Перу ще бъде 20-та среща на ОНЕ по промените на климата. Това ще бъде и последната а, спирка, последната среща след а, значи, значителната среща в Париж през 2015 година. Конференцията ще трябва да очертае основните насоки на новата програма, която трябва да се приеме през 2015 година и трябва също така да се подготви проекто програмата. Искам да ви припомня конференцията във Варшава. Аз участвах в нея като представител на моята страна Литва, която беше председател на Европейския съюз по това време. Резултатите от постигнатото там доказаха и вече предвещаваха, че ще е много трудно да се постигнат резултати в Лима. Намаляването на емисиите от парникови газове, от въглероден диокис. А това трябва да бъде прието на, в КОП-20 в Париж през 2015 година. Е, разбира се, не е достатъчно само Европейския съюз да поеме ангажименти и да, да направи усилия, защото КОП 20 трябва да бъде отвъд и да отиде отвъд само последиците от промените на климата. Това трябва да бъде едно място, където всички страни да представят своите планове за действие, в които да бъдат отчетени всички слабости. Необходим е план за действие не само за Европейския съюз, но за всички страни в света, защото трябва да сближиме от една страна решенията и заключенията на изследователите и реалността. Защото в, в крайна сметка има много големи противоречия и, сегаш, и сегашните предприяти мерки не са достатъчни, за да се е, постигнат е, целите, които сме си поставили. И други институции, частния сектор, организации трябва да намерят някакъв общ език и общо поле за действие, за да можем наистина да постигнем истински и реални резултати. Следващият. Hvala vam lijepo. Evo, željela sam se uključiti u ovu raspravu jer drago mi je da благодаря ви. Вече няколко. Благодаря. На няколко Неколкократно нашият комитет се е занимавал с тези проблеми. Резолюцията, която предлагате, наистина е, е много амбициозна, но според мен е най-основното е до 2050 година да бъдат намалени емисиите на пар, парникови ефекти. А, ние в крайна сметка сме поели ан, ангажимента да намалиме и да, да, да смекчиме глобалното затопляне с 2 а, градуса и трябва за това да изпълниме онези критерии, които приехме в Копенхаген, в рамката на Копенхагенското споразумение. Аз самата участвах в срещата в Копенхаген, Копенхаген, но наистина можем да кажем, че сме ужасно разочаровани, защото в крайна сметка там не се получи нищо и нашите очаквания останаха незадоволени. Затова се надявам, че казаното вчера в Нью Йорк ще даде пласък на следващите конференции в Лима и Париж. Не само да се приказва, а наистина да се постигнат реални резултати. Ние, държавите членки, сме онези, сме онези, които трябва да предприемем на съответните действия, да осигуриме финансирането на тези действия и аз съм също така привърженик на много стройна система на мониторинг и контрол. Само при кръстосан контрол, при двоен контрол ще може да се наблюдават реално а, постигнатите резултати. Колкото до а, таксуването на въглерод, трябва да постигнем консенсус. А, но първо трябва да се споразумееме помежду си има и други много основни партньори, основни действащи е, лица, е, Китай, Съединените щати, но нека не забравяме също така и е, развиващите се страни. Много често ги обвиняваме за това, че, че те не допринасят достатъчно, но, но те на на, прак, на практика, може би страдат най-много и са най-големите жертви на, на климатичните промени. Моята, стран, моята страна, а, Харватия, неколкократно а, пострада от наводнения в а, последните години. А, така че, колкото до включването на въздухоплаването и морския транспорт, аз съм плътно за това. Благодаря. Питър Лиза има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се ангажираха за, <clears throat> по този проект. Йолайнен, колегата Лювин и други вече споменаха за семинара днес на обяд и станаха ясни неща, които трябва да осъзнаем всички ние. Не е все едно кога ще започнем с борбата срещу измененията на климата и колко ще бързаме. В екосистемата има повратни точки. И ако губим време, ако не намалим емисиите за, на време, ще има невъзвратими процеси на разруха. Ето давам пример. Преходната зона към Арктика в Северна Европа и в Русия. Там има огромни количества метан, които са заключени в ледовете. Те никога няма да се стубят. Ако те се стубят, ще бъдат излъчени в атмосферата. И тогава вече, колкото и ние, и нашите внуци и правнуци да намаляват въглеродните емисии, процесът ще бъде необратим. Ето, това е конкретен е, принцип, е, пример за това, за което говорим така абстрактно. Просто в, ня... в даден момент ще стане късно. Не можем да си позволим да чакаме 100 години да бъде изнамерена добра технология, за да поправим всички щети. Такива повратни точки има множество. И за това действително въпросът е спешен. Ето защо смятам, че всички ние заедно трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да се постигне международно споразумение. Това споразумение естествено няма да е идеално. Ако всеки от нас можеше сам да го напише, то ще да бъде по-различно от това върху което ще се споразумеят всички държави в света. За това трябва да бъдем прагматици не бива да прекаляваме с изискванията, макар че учените ни дават много ясни инстру... аргументи, но има процеси, които е необходимо да бъдат осъществени. Най-важното е да участват всички. Още днес сутринта казах нещо за ролята на бизнеса, на промишлеността. Много се радвам, че спечелихме за наши, спечелихме мнозинство за нашите настоявания по списъка за въглеродните емисии, но не бива да спираме до тук. Химическата индустрия в Европа, например, има и заводи в САЩ. Тоест, трябва да можем да отидем в САЩ и да кажем, о, Обама направи доста добри предложения и ние ги подкрепяме, вместо да казваме, ще се борим против това, което се прави в САЩ, защото така не може да се надяваме на глобално споразумение. Обръщам се и така към нашите приятели от зелените и към неправителствените организации. Основното, което те трябва да правят е не е да настояват стократно, че Европа трябва да прави повече, а да се борим съвместно за глобални решения. Затова приветствам а, ангажимента който поеха някои НПО, да подкрепят гражданското общество в Китай и да популяризират идеята за необходимостта от борба с измененията на климата. Европа наистина сама не може да реши всички проблеми, но можем отчасти да решим проблемите, ако действаме разумно и заедно. Гражданското общество, т.е. всички ние, трябва да хванем топката, която ни беше хвърлена в неделя. Сега е огромният ни шанс. Политиците, не само НПО-тата, не само гражданското общество, и хора на изкуството, и учени, и хора, които формират общественото мнение, сега е момента да се намесят по-сериозно. И последното, което искам да спомена, въздушният транспорт – и морския транспорт. Нашия председател спомена, аз искам да кажа нещо по-конкретно. Смятам, че от тези, които носят отговорност за измененията на климата и ще се срещнат в Лима, трябва да, е, трябва да излъчат много е, ясни сигнали между народните е, организации за морски и въздушен транспорт, защото от Киото насам тези две международни организации поеха ангажимент да решат проблема. Говорят много, но и имат, срещат много спънки, имат много спирачки. В Икея и в ИМО има много повече е, фактори, които се опитват да сложат прът в колелото, отколкото където и да е другаде. Затова и от Лима, и от Париж трябва да се излъчи сигнал, че който не си реши проблема, ще, му, ще го изземем от ръцете му и ще го решим по друг път. Не смятам, че по друг начин ще може да се решат нещата и ще седна и ще напиша едно предложение за изменение, от което да става ясно, че не просто апелираме към международните транспортни организации, а им поставяме срок, до който трябва да си решат проблемите и ако не го направят до тогава, ще го направим без тяхно участие. Благодаря. Благодаря. Анна Шел. Oui, euh, et on l'a dit. Euh, Председател, скъпи колеги, да, от... срещите на високо равнище след, следват една след друга, а нашата планета продължава да бъде под заплаха. Всички считат, че трябва да а, напредваме по-бързо. Аз самия бях с Йолайнен и делегация на Европейския парламент в Копенхаген. И 2009 година ние не само бяхме разочаровани, ние просто бяхме сразени, защото бяхме близо бяхме близо до победата, смятахме, че ще се постигне някакво споразумение и изведнъж имаше връщане назад и всички последващи международни срещи на високо равнище донесеха все повече и повече разочарование да, всички нас. Но срещата в Нью Йорк, на която се подготвят срещите в Лима и Париж, е в същият дух, но в същия но контекстът е малко по-различен и, и ако мога да кажа така, само, самия климат на срещата се променя, защото а, гражданите се мобилизират. Миналият а, края, в края на миналата седмица в десетки столици хората демонстрираха. за Нью Йорк това беше доста необичайно, така че това също, но има и едно осъзнаване от страна на бизнеса. Никола Стерн казва, че борбата срещу климатичните промени може да стане факта чрез реориентиране на инвестиции в към ниско въглеродни технологии. в, в, в, в публикация на Международния валутен фонд се казва, че борбата не само а, не, а, не е противопоказна на економиката, напротив, тя насърчава развитието на а, бизнеса. В Нью Йорк един а, кит, китайски бизнесмен а, обеща да не а, се, сече естествени гори за производствено на хартия и други също поемат подобни ангажименти, така че а, хората демонстрират, а, економическите бизнес средите осъзнават а, проблема, технологиите на практика се развиват, фотоволтаичната, умните мрежи са вече факт, така че не, на практика е необходимо само едно политическо амбициозно споразумение, което може да създаде нови правила, да ги очертае за по-дълготрайни инвестиции, които ще имат дълготрайни резултати, а не краткотрайни а, приходи. Така че тази, тази сутрин по време на дебата относно изтичането на въглерод. Е, някои направиха и противоречиви изказвания, но това е като любовта. Всичко е възможно, но трябва да се доказва всеки ден. Благодаря. Благодаря за последната поента и сега давам думата на колегата Балксо. Köszönöm благодаря, господин председател. През 2009 година бях 10 месеца депутат в Европейския парламент, бях заместник член на комисията ЕНВИ. Сега след 5 години имам чувство, че часовника е спрял, защото тогава говорихме за същите неща. Отново чувам, че Европейския съюз, Европейският парламент работят е, и си поставят амбициозни цели, за да бъдем пример. Сега чувам от зелените, че трябвало да си поставяме още по-амбициозни цели и да размахваме пръст на другите. Преди Копенхаген, преди 5 години, говорихме за най-големите замърсители Китай и САЩ. А сега чувам, че в Нью Йорк трябва да се говори най-малкото за това да се уточни кой е най-големият замърсител, дали е САЩ или Китай. Е, златен медал ли ще им заваме и на двете страни, и сребърен ли? Не, не бива да ги съдим. Трябва по-скоро да постигнем това те да проявят готовност да се ангажират с правна обвързаща сила. Европейският съюз не може сам да измете, да изчисти а, цялата атмосфера. Да, ние сме виновни за 13% от общите за замърсявания. Да, трябва да мобилизираме и гражданското общество, за да си постигнем целите, но Европейския съюз със своите 500 милиона жители трябва да прави и други неща. Нашите правителствени ръководители трябва да оказват натиск. Ние като парламент трябва да оказваме натиск. Може би е добре да впрегнем министър-председателите и президентите на най-големите европейски страни, защото иначе по никакъв начин няма да успеем да постигнем ангажименти, с които да се съгласят и най-големите замърсители. Благодаря. Благодаря. Господин Чабор. Благодаря, уважаеми колеги. Днес преди обяд, а и днес след обяд, говорихме много за значението на борбата с климатичните изменения и за това какви стъпки трябва и могат да се предприемат. Може много да си говорим, че преминаването към зелена економика ще доведе до просперитет на економиката. Може много да си говорим за промяна на менталитета на обществото. Но това, което искам да изтъкна в момента е много по-различно от тези неща. Искам да се присъединя към колегата Ханс Петер Лизе, който много правилно спомена английския темпе, е, е, термин tipping points. Това са повратни моменти, наистина повратни точки. Онези ситуации, в които се преминава една граница и процесът става необратим и непоправим. Господин Лиза, обаче каза, че това евентуално можело да стане в бъдеще. Уважаеми колеги, имам една много тъжна новина. Тези типинг points не са в далечното бъдеще, а са под, е, пред очите ни, под носа ни. Това, което каза колегата Лизе за метана в тундрата, в Сибир, в е, постоянните ледове, това са наистина огромни метанови полета. Само, че трябва да си говорим и за океана, където има такива полета. И това не е въпрос на бъдещето, това е, е реална действителност в настоящето. Има достатъчно научни доказателства за това. Просто има момен... Е, има места, където наистина можем да пипнем с ръце измененията на климата. Те са напрагани. Така че ако ще си говорим за поколението на бъдещето, след 30 години никой няма да ни пита какви са били прагматичните ви съображения, за да постигнете този или онзи компромис няма да ни питат дали сме подчертали отговорността и вината на Китай и САЩ. Не, ще ни питат, вие направихте ли всичко, което беше по силите ви, за това да ни оставите земя, на която да може да се живее. Ето това е нашата отговорност. Естествено, че Европейския съюз не може да спре сам измененията на климата, но до сега все пак Европейския съюз е най-активен. Той е основното действащо лице на международната сцена, което се ангажира и трябва да се ангажира и в бъдеще и да увлече международната общност, да я накара да осъзнае огромната си отговорност и да предприеме съответните стъпки. Ако бъдем прекалено боязливи, ако бъдем прекалено компромисни, никой няма да изпълни ролята, която ние можем да изиграем сега. И това е нашата задача, задача и на Европейския парламент. Мисля, че ние като Комисия по околната среда сме призвани да накараме парламента и Европейския съюз да се заемат с задачите които трябва да изпълним в името на следващите поколения. Благодаря. Eh, Благодаря, господин председател. От 2008 година, откакто съм депутат в Европейския парламент, работя по тези въпроси. Това е точно от е, времето на митичната конференция в Копенхаген. Много от присъстващите днес тук е, присъстваха и тогава. Ние действително тогава преживяхме нещо като колективна травма, защото това беше конференция, за която се тръбеше, че тя най-сетне ще реши проблема медиите бяха представени там, те още повече повишиха очакванията на хората, след което всичко се срина. Много добре знаем какъв беше плачевният резултат. Още тогава се чудех защо очакванията са толкова големи. Няколко месеца преди това бях ходила в Вашингтон, бях разговаряла с американски сенатори от Демократическата партия, защото републиканците изобщо пък не желаяха да се виждат с нас, за да обсъждат теми като изменения на климата и протокол от Киото. Това им се струваше като е, нещо извънземно. Ясно беше още тогава, че американците никога няма да подпишат е, онова споразумение беше изключено Обама да подпише такова споразумение, без да има съответен закон на Съединените щати. Самата американска конституция нямаше да му го позволи. В този смисъл бях много изненадана, че се получи такава пропаст между очакванията и действителните резултати от конференцията. Разочарована бях от това, че Европа сама подхранваше своите иллюзии. Какво стана след това? След това избухна криза. И тази финансова криза породи множество резултати, включително и това, че сега трябва да се борим с една реалност. С други думи, дано сме станали по-прагматични а, не смятам, че трябва да сме пионери да сме на километри пред останалите, защото ако се отдалечим прекалено напред, вече няма да има кой да ни следва, ще останем сами. И мисля, че това сега наистина има предпоставки да се постигне споразумение. Киото беше работа на парче. Ако няма глобално споразумение, изобщо няма смисъл да продължаваме процеса. В смисъл можем да го продължаваме, но резултатите отново ще бъдат плачевни и няма да ни докарат до никъде. Смятам, че Лима и Париж най-сетне ще ни донесат възможност за глобално споразумение. Да, трябва да имаме кураж, трябва да вървим напред, но все пак най-положителното е, че се получи диалог. 13% от световните емисии са равни на а, мину, миноритарен, миноритарна част от акциите, т.е. трябва с а, да разговаряме и да преговаряме с притежателите на мажоритарната част от акциите, да можем да ги принуждаваме да правят каквото и да е било. За това трябва да се държим конструктивно, за да успеем да постигнем онова глобално споразумение, на което всички ние се надяваме, защото сме убедени, че само така може да се реши проблема. Мисля, че днес предпоставките за това са по-добри от всякога и се надявам, че конференциите ще бъдат успешни и най-сетне ще се споразумеем след толкова години. Благодаря, колегата. Думата има колегата Ловин. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря и на колегите, които присъстваха на събитието, което организирах днес заедно с Йо Лайнен и Петър Лизе. Това мероприятие беше споменато нееднократно на разискването днес. А бих искала само, бих искала само с няколко думи да ви представя съдържанието на това събитие. И слушахме четирима водещи учени, които ни представиха най-скорошните данни, с които разполагат за въздействието на изменението на климата върху океаните. И това, което каза колегата Явор за критичните моменти е вярно в някои случаи по отношение на океаните. Две, два екипа от учени стигнаха по различен начин да същи изводи в университета в Вашингтон и университет в Калифорния. И двете проучвания са свързани с а, стопяването на ледената шапка в Антарктика. И тези две независими научни изследвания показват, че в някои части топането на редовете е необратимо, не може да бъде спрято, спряно и може да доведе до увеличаване на морското равнище до 4 метра. Това може би няма да се случи в настоящият век, малкото спокоение от а, тези изследвания, но колко бързо ще се увеличава морското равнище зависи от нас, от политическите решения, което ние взимаме. Така че, може би, ние ще успеем да а, забавим темпото, но това повишаване на морското равнище неизбежно. Пак повтарям, говорим за 4 метра увеличаване на а, на морското равнище, а ако се строи цялата ледна шапка на Арктика, се очаква увеличаване от 55 метра на морското равнище. Така че бъдещето наистина е в наши ръце. От нас зависи да предотвратим това бедствие за бъдещите поколения. Има и други много сериозни явления в океанското почти на океаните, т.е. намалява равнището на ПХ в океаните. И дори ако се придържаме към целта от забавяне на увеличението на повишената температура до 2 градуса, това ще има сериозни въздействия върху всички върху всички черупкови а, организми в океаните, а, това ще има последователни последици за екосистемите, защото има снимки, в които показват планктон и които показват, че ако намаля на киселената база, дори и минимално до 2050 година, всички тези микроорганизми, които са в основата на хранителната верига в океаните, също няма да могат да, да съществуват, да се развиват, което ще има огромни екологични последици, разбира се, но и економически. Вече знаем какви тежки последици има за аквакултурата тази тенденция, тъй като ам, фермите за производство на тъй като производството на стриди беше повлияно вече от намаляване от промяната в киселеността. Ето също искам да припомня, че когато говорим за цената на прехода, трябва винаги да имаме предвид и бъдещите, цен, бъдещите цен, цена, която ще трябва да платим. Вземем за пример наводненията. Никога до сега не сме виждали подобно наводнение в Швеция, каквото се случи в западния, западния полове на Швеция. Също така бяхме свидетели на най-големият горски пожар в страната в съвременната история на Швеция. И разбира се, тези бедствия имат и своята економическа цена и ние трябва да вземем предвид, когато обсъждаме проблемите, с които се сблъсква промишлеността при прехода към новите економика. бяхме поканили и представителите на въглишната индустрия и ги, зада... ги попитахме дали изобщо възнамеряват да спрат а, извличането на въглища за бъдеще, ако иска да се придържаме към целта от това градуса по Целси. И отговорът беше не, нямаме подобни намерения. Така че това също е важно. Трябва да знаем откъде се нуждаем от истинска политическа воля, ангажименти и конкретни планове, за да може действително индустрията да започне процеса на промяна. Това според мен е отговорността, която трябва да поеме настоящото поколение от политици. Трябва също така да дадем възможност на възобновяемите енергийни източници да станат конкурентоспособни на традиционните изкопаеми горива, а това няма да се случи, докато не повишим значително цената на квотите за емисии от въглероден диоксид. За целта е, Европейския съвет трябва да вземе много амбициозни цели и ам, да се наложат правно бързи задължаващи цели, както за намаляването на емисиите, така и за повишаване на енергийната ефективност. Надявам се те да са на висотата на спешността на положението и да вземат а, е, това много важно решение следващото съдание на съвета. Благодаря ви. Благодаря и сега последното изказвам колегата Гризи. мисля, че Presidente. е myślę, е че nie хиба с były е, оптим. Благодаря ви, господин председател. Никой тук не каза, че може би сме прекалено оптимистични в очакванията си взимайки предвид срещам всяко равнище от Копенхаген. Често се случва едно следното. Имаме много високи очаквания, след което сме разочаровани. Само мисля, че много показатели ни подсказват, че срещата в Париж няма да бъде успешна. Дори в двустранни е, срещи с е, председателят на е, Комисията по околна среда от Полския парламент чувам данни, че срещата няма да бъде успешна. Така че е много възможно да не се стигне до дългоочакваното споразумение между равнище. Едновременно с това обаче има и възможност за сключване на споразумение на ниво промишленост, с която да се премине към нисковъглеродни технологии. А мисля, че този, тази възможност не е разгледана достатъчно добре. Мисля, че може да се постигне много голям напредък според мен може да се, да се стъпка по стъпка с подобни споразумения и с обмяна на добрин опит. Това чухме на същото всяко равнище в Варшава. Вече се прилагат такъв вид нисковъглеродни технологии в областта на стомано добивът, например. И трябва да насърчаваме този вид индустрии да се насочват към новите технологии. Трябва също така да имаме и по по-скромни очаквания към едната среща на високо равнище. Така има по-малко опасност да бъдем разочаровани. Не бива също така да забравяме, че много често имаме прекрасни намерения, но те не винаги се възприемат по същият начин от нашите партньори. Като, например, намалението на емисиите от парникови газове в международният въздухоплавателен сектор. Резултатът от тези наши амбиции е следният. Авиокомпаниите не получават слотове за полети до Сибир, например. Това се случва с европейските авиакомпании, но за сметка на това някоя не европейска авиакомпания получава същият слот и същият маршрут, като по този начин се явява нелоялен конкурент на европейската авиакомпания. Европейската промишленост изнася по целия свят, но също така и внасяме от цял свят. Защо? Защото извън Европейския съюз работната ръка е по-ефтина. А след ужасяващият инцидент, който струва живота на над 2000 души в една текстилна фабрика в Бангладеш. Всички знаем, че произведените в тази фабрика дрехи се продаваха по целия свят, включително и в Европа. Така че тук се поставя въпроса за социалната и корпоративна отговорност на предприятията. Защото тези предприятия не спазват правилата, от което страда климата. А ние тук в Европа се възползваме от а, тяхната дейност. И аз никак не съм доволен от а, този факт. Също така редица фактори показват, че в многостранните търговски преговори би трябвало да вземем предвид и аспектите свързани с дейността в областта на климата. Освен това ни липсва последователност. Така, например, в, момента в Китай се развива е, индустрията на ВИ, слънчеви панели, вятърни мелници и други технологии, които се развиват много бързо в Китай, но едновременно с това е, Китай произвежда все по-голямо количество емисии от парникови газове. Това е много сериозно разминаване в политиката на тази страна. Има също така и много голямо разминаване между политиките на отделните държави по света. Има, и, има също така и големи разлики между самите държави членки на Европейския съюз. Германското правителство наскоро взе решение да намали помощта в полза на, на възобновяемите енергийни източници и това решение беше взето не защото производителите на ВИ нямат нужда от тези подкрепи, а защото тези субсидии влияят върху цената на енергията, тъй като обикновено електричеството произвеждано чрез ВИ е по-скъпо и не всички правителства могат да си го позволят. Ето защо някои правителства предпочитат да изберат други е, енергоисточници. И накрая бих искал да подигна един друг въпрос, който нееднократно се появява в дискусите ни и това е въпросът за Украина. Украина е страна с много енергоемка индустрия. Един бивш външен министр на Украина заяви, че ако наистина искаме да помогнем на страната, може би трябва да се стремим не за альтернативни начини за, за доставки на газ, а може би трябва да финансираме, да инвестираме в, в, в закупуване на боячи, защото по този начин ще имаме реална измерване на количеството газ и по този начин ще могат да се определят новите приоритети. Това ще намали, най-вероятно ще намали с 10 милиарда кубични метра потреблението на енергия в Украина. А, когато искаме да подобрим защитата на климата, има също различни подходи. Няма едно решение, което да се прилага в всички случаи. И тук не говорим само за амбициозни цели и начин на постигането им. Трябва да се вземат предвид особеностите на всички държави, членки на Европейския съюз. Фактът, че Европейския съюз иска да играе водеща роля, не в областта на климата, но трябва също така да вземем предвид и нашите съседни държави и партньорите ни извън Европейския съюз. Благодаря ви. Още двама колеги пускаха думата. Госпожа Живнешка. Państwa. Rzeczywiście bez globalnego porozumienia. Благодаря, господин председател. Ако не се постигне международно споразумение в областта на климатичните промени, няма да постигнем целите си, няма да повтарям казаното до сега. Искам да се спра обаче на абзац трети от проекто резолюция. Всяка година а, правиме една и съща грешка. А, спрямо страните, които вече са поели ангажимента да намалят емисиите, т.е. страните от Европейския съюз, които се ангажират и допълнително. Да, разбира се, трябва да продължиме с усилията за намаляване на а, емисиите, но европейските страни, страните от Европейския съюз вече са положили много усилия и са взели много конкретни мерки. Така че аз мисля, че е абсолютно необходимо да, да бъдат включени в този списък, в тази част и най- големите замърсители, тези, които всъщност а, а, изхвърлят най-много емисии. Ако те не поемат ангажимента да намалят с поне още 10% техните емисии, няма да постигнем абсолютно нищо. За, защ... Защото ако продължаваме с подобни текстове, всъщност ние служиме на онези, които нямат намерение да упражняват натиск върху собствените си е, производителни единици за намаляване на емисията. Моя колега Дже, Гже, говори за е, произведените стоки извън Европейския съюз и съответно емисии извън Европейския съюз Нека не забравяме, че извън Европейския съюз е, се е развило голямо, се е развила голяма промишленост, не само поради по-ниската цена на работната ръка, а също така, защото правилата относно екологичните критерии и а, е, а, забрани са много по-хлабави. Така че и сега колегата Гъта, който е за последно. Благодаря и слушах изказванията. А, искам да отговоря на колегите, които казаха, че няма решение, е, такова ултимативно решение за е, проблемите свързани с климата. Точно така е. Затова трябва да внимаваме, да бъдем реалисти и така, че да ни слушат на конференцията. Не е необходимо да предъвкваме и повтаряме стари неща. Това се отнася и до собствения ни Европейски съюз. И ние сме такива. Едните смятат, че трябва да получават другите. Ето, полския колега го каза. Всички ние имаме различни предизвикателства в страните си. Дебата е съвсем друг. В Европейския съюз има а, тема като си, енергийна сигурност, която също е много важна. Така че ако искаме нещо да постигнем, трябва да го правим съвместно. Мисля, че през последните я период е, успяхме да го правим, както в Комисията по промишленост, така и в е, Комисията по околна среда. Успяхме да се споразумеем за пътя, по който трябва да се върви. Но едно не бива да забравяме. Ако ще правим нещо, или ще го правим разумно, или няма да правим нищо. Значи някакъв среден път няма. От средния път по-лошо няма защото тогава вече няма да има никаква сигурност по отношение на планирането, ще има пълна несигурност и никой няма да знае какво да прави. Така че е, ние като Европейски парламент трябва да зададем стабилни рамкови условия в резолюцията си и да не се изразяваме в резолюцията по един начин, а да гласуваме по друг. Значи в неделните си проповеди казваме най-красивите неща, и в случая говорим за все повече и все по-далеч и все по-амбициозно. Но когато стане въпрос за справедливо разпределение на замърсяването, нещата се отхвърлят. Е, добре, аз съм демократ, приемам такова нещо, но много трябва да се пазим да не събуждаме очаквания, които след това не могат да се осъществят, да се реализират. Няма какво да чакаме, трябва да вървим напред. Твърдо съм убеден в това. В Германия, между другото, цените на енергията са най-високи, но аз виждам какво става с безработицата в моя регион. Примерно корабостроителниците е, направо загинаха и то не заради климатичните изменения, а заради конкуренцията на Южна Корея. Почти всички работни места в, които бяха закрити, обаче в корабостроителниците бяха заменени, бяха компенсирани с нови работни места в зелената промишленост. Зелени елеарни, производство на възобновяеми енергоисточници и така нататък. Така че трябва да се проявява творчество, и да се има предвид, че с това, което правим, генерираме економически растеж. Но този а, економически растеж не трябва да е зависим от а, емисиите на CO2, защото всяка вечер хората трябва да се прибират вкъщи, трябва да са си взели заплатите. Няма патент а, за решаване на проблема за Польша, Германия, Кипър, Италия, ще има нещо средно защото, примерно, ако става дума за атомна енергия, с немските социал-демократи разговор не става по-добре с френските да говорим. Трябва да видим кое ни обединява, кое, къде са допирните ни точки, да вървим по пътя, който изберем и да бъдем последователни след това, да не криволичим. Всички колеги за този отличен и много задълбочен дебат. Давам думата на комисията. Дами и господа, бих искала да благодаря първо на парламента за този задълбочен дебат, който доказва, че наистина разбираме какви са предизвикателствата, които ни очакват днес. Глобалния контекст като че ли е по-скоро подложителен и обнадеждаваш. В Нью Йорк видях стотиците хиляди хора на улиците и лидерите, които заявиха не само на форума климатичния форум, но и в различните формати и желанието си да участват в глобалното усилие в тази посока. Е, След като, например, Съединените щати, е, дейностите предприяти от Съединените щати днес е, са наистина много по-различни и на много повече, по-високо равнище Китай също предвижда предвижването на нови мерки и ние работим с китайските партньори относно създаването на една цяла система за търговия на емисии. нашите партньори партньори смятат, че трябва да, раз, да разграничиме регулаторната рамка от практическите мерки и нашите партньори смятат, че въведените в Европейския съюз правила са много добри и смятат да въведат някой от тях. Предложението на Банки Мун относно таксуването на въглерода бях, бе е, подкрепено от много лидери, както от бизнес средите и неправителствени организации, което доказва, че те са така готови да предприемат действия, които да насърчават а, а, движението в тази а, е, а, посока. Но е, а, без, без, без постигането обаче на споразумение в Париж и обвързващи мерки и цели можем да достигнем затопляне, което да е от ам, порядъка на 3,5 до 4 градуса. Така че сега навлизаме в една важна фаза за подготовката на Лима, за, за, на, заздравяване на процеса преди финализирането му в Париж. раз, раз, а, представането на различните национални проекти и програми ще даде възможност с всяка една страна и всеки един партньор да се запознае с предложените ангажименти на другите и да имаме една по-глобална картина до къде сме стигнали и да разбереме наистина до къде сме стигнали и на къде трябва да върви е, международната общност от тук нататък. Също така е необходимо да, да постигнем едно устойчиво споразумение в е, Париж, за да защото ако а, не постигнеме целта от 2 градуса, нека да можем да разполагаме с инструмент, който да ни, да ни позволи да преразгледаме механизмите, които прилагаме и това да бъде в рамките на един колективен процес, да го направим заедно. Също, времено трябва да намериме и а, начин да постигнем така наречената адаптация и да предоставиме съответните финанси и необходими за развиващите се страни. Защото те трябва чрез нашите, чрез мерките, които ние ще предприемеме, да се почувстват участващи и да могат да дадат своя принос в целия процес. В Лима трябва да, да се постигне, да речем, един проект от текста, 15 месеца ни делят от Париж и е необходимо да и разполагаме с един добре е, сглобен и е, отработен проектотект. Тоест в Лима трябва да знаеме какви са различните аспекти, различните части, които е, трябва да бъдат сглобени в е, един общ текст за да достигнем наистина цели, целите от 2 градуса, които сме си поставили. Благодаря. Благодаря на комисията. Струва ми се, че бихме могли да прекратиме дискусията по тази точка от дневния ред. Трябва само да ви кажа, че крайен срок за внасене на измененията 8 октомври 12 часа, гласуване тук в комисията на 5 ноември и в пленарна зала на 24 ноември по време на пленарната сесия в Страсбург. Приключихме с точка 17. Добавихме точка в дневния ред. Става дума за устно запитване към комисията относно а, напредъка на някои а, досиета в областта на околната страна. Господин Екхаут, имате думата, за да зададете своите въпроси. Е, е Много ви благодаря, господин председател. Това ще бъде последното ми изказване днес, обещавам. Това са последващите дейности след е, последното посещение на господин Поточник в Комисията по околна среда преди лятната вакансия. Тогава той много ясно заяви, че ако разгледаме предложенията, които са заложени в, устройството, т.е. достъп до правосъдие, е, устойчива хранителна верига и значението на едокридните нарушители. Той каза, че всъщност е, по тези досиета е, основната работа е свършена, т.е. материалът е на лице, но все още не сме получили конкретни предложения. И за нас това е, е леко объркващо. Не разбираме много какво се случва в Европейската комисия, защото всички тези предложения бяха споменати в работната програма. Т.е. те бяха обявени, знаеше се, че ги очакваме ние от наша страна в Европейският парламент приехме редица резолюции или доклади по собствена инициатива по тях. То е всичко е готово и все пак има някакъв блокаж и това нас в групата на зелените малко ни притеснява. Не разбираме какво се случва в Европейската комисия. Питаме се какво точно възпрепятства комисията да представи въпросните предложения. Още по-притеснително, е, ако прочетете седмата седмият план за действие в областта на околната среда, защото той има статут на европейски законодателен текст. И ще ви, гласувам, ще ви цитирам няколко неща, като например приоритет на цел номер 4 граждани на Европейския съюз ще имат ефикасен достъп до правосъдие в областта на околната среда. Или пък в същата четвърта е приоритетна цел Европейския съюз ще разшири изискванията за инспекции и ще ги включи в всички законодателни текстове. Или по отношение на ендокринните нарушители. В същия текст се твърди, че Европейски съюз ще продължава да разработва и прилага подходи за по отношение на доктринните нарушители във всички е, съответни законодателни актове на ЕСА. Тоест, не само комисарят Поточник заяви, че досиетата са готови, не само, че Европейския парламент нееднократно е поискал представянето на тези файлове, не само, че те са упоменати нееднократно в работната рамка, водната е, програма на Европейската комисия, но са споменати и в плана за действие в на околната среда, законодателен текст прият е, от съвета и парламента. Така че въпросът е защо представянето тези предложения отнемат толкова много време. И също така, за кого точно не е правно обвързваща седмата а, е, рамка за действие в областта на климата? Мисля, че всички знаем кой точно задържа тези досиета става въпрос за Генералния секретариат на Европейската комисия. И ако и днес е дълът не получим обещание, че тези, тези а, досиета ще бъдат най-накрая представени, тогава може би трябва да поканим генералният секретар в а, на заседанието на нашата комисия и ако се окаже, че генералният секретар също не трябва да се подчинява на този законодателен текст, тогава може би така да поканим самият председател на Европейската комисия. Нека той да ни обясни какво точно се случва. Знам, че колегите от всички групи ще имат какво да кажат по въпроса, но това е нашата идея за устно запитване, след което ще има сигурно и последващи други такива. Сега. Да, да дадем веднага думата на комисията. За да реагира по поставения въпрос. А след това другите колеги, които искат да вземат думата, ще могат да го направят. И след това ще помолиме комисията да отговори на въпроса на останалите колеги. Благодаря, господин председател. Вие а, ние представляваме комисията, за, за да го отговориме на това запитване към комисията след а, разговора, който сте провели с комисара Поточник тук в началото на септември. Трябва да ви кажа, че нашите служби наистина, следат приложението на седмата рамка по околна среда след приемането от страна на парламента и съвета по предложение на комисията. Така че ние е, следиме приложението в подробности, в дълбочина, в по различните сектори. И също, също така сме отбелязали кои мерки трябва да бъдат взети, за да се направят а, корекции. Що се отнася до достъпа до правосъдие по екологични, при екологични спорове. Комисията е предприела необходими, необходимите мерки за а, провеждане на оценка на влиянието. И колкото до а, храните и тяхното разхищение. Вероятно вие знаете, че комисията е приела преди лятото един цял пакет за преразглеждане на политиката, свързана с хранителни отпадъци и разхищение на храни. И Имаше и специален, специална част, която беше посветена на храните, но тя не, не бе включена в целия пакет в, в крайна сметка но става, става, става, става, става дума за критерии за измерване на а, разходването и разхищаването на храна с цел вземане на мерки за неговото избягване до 2025 година. Има и други аспекти, които не са включени в предложението, което беше прието преди лятото, колкото до ендокринните нарушители. Мога да ви кажа, че беше, беше направен един анализ и в момента се извършва една подготвителна работа, която излиза от а, рамките на Европейската комисия само. Работиме и с агенцията по а, храните за включване на допълнителни показатели, които биха ни позволили да изработиме точни критерии, свързани с ендокринните нарушители. Мога да ви кажа, че наистина работата е извършена и съдържанието на предложението вече е финализирано. Бих искал обаче да спомена, че Е, не всички е, аспекти от четирите е, предложения са включени в първата част на програмата на комисията за 2014 година, т.е. частта, която е задължителна, което означава, че всеки път за подготовка на една инициатива трябва от една страна техническа подготовка и политическо решение. Тоест, извършили сме техническата подготовка, готови сме с съдържанието, но трябва да бъде взето политическото решение, за да може тази инициатива да стане факт. Е, подобно решение обаче не можеше да бъде взето в последните месеци от функциониране на е, Европейската комисия. Така че имаме, разполагаме с необходимата техническа подготовка, защото следващата комисия, а вие ще, разбира се, ще имате и поглед върху това предложение, та следващата комисия ще трябва да разгледа тези е, четири предложения, да, е, на, да е, направи анализ на тяхното съдържание и да реши дали ще ги приеме или не. Това е което е, мога да кажа за сега. Готов съм да отговоря и на допълнителни въпроси в рамките на възможност. Grazie. Arrivato a questo punto cominciamo con gli interventi dei colleghi. Ha chiesto la parola il collega Staes. Господин Стаес. Благодаря, господин председател. А, аз аз ще кажа нещо за сигурността на храните, защото това, което казва комисията, силно ме изненадва. През април 2013 година, т.е. доста отдавна, комисията сама каза, че ще излезе с съобщение във връзка с устойчива политика в областта на храните. Става въпрос за нещо много повече от прахосването на храни тогава още комисията, така че до края на 2013 или най-късно в началото на 2014 година ще излезе с такова съобщение. Комисарят Поточник също тук не веднъж е заявявал, че работата по съобщението е почти приключило. Малко преди европейските избори той също намекна, че съобщението ще бъде публикувано от е, колегиума на комисията на заседанието на 7 май, т.е. около две седмици преди изборите за европейски Европейски парламент. Е, сега чуваме, че под натиска на генералния секретар на комисията и на председателя е, Баросо съобщението е било извадено от дневния ред, от страх да не би да повлияе върху изборните резултати, след което се каза, че веднага след изборите ще има такова съобщение. Да, имаше съобщение на комисията за економиката в Кръгобрат. Там имаше споменати хранителни продукти, но това съвсем не беше съобщението за сигурността на хранителните продукти. Минаха 9 месеца от срока, който самата комисия си беше поставила. А сега казвате, останаха няколко седмици, докато заработи новата комисия, няма смисъл да се захващаме те първа. Като службите на комисията знам, че са разработили добър текст, инвестирали са в него усилия и работа, имаше достатъчно консултации по него. През 2012 година имаше и резолюция на парламент по този въпрос. С други думи, нещата са завършени а освен това една от версиите на съобщението изтече като информация и стана публично достояние, така че трябва да по поздравя и комисията, и комисара Поточник за този текст, след като го прочетох особено на фона на целия дебат за емисиите, за измененията на климата. На фона на цялата тази ситуация не разбирам защо комисията няма коража да излезе пред обществото с един добър документ, за да можем да дадем начало на публична дискусия. Наистина много е жалко, че това досие не се е превърнало в голяма законодателна инициатива. И искам да попитам комисията, вярно ли е, че има други сили над главата на господин Поточник, над главата на комисаря по селско-стопанските въпроси, над главата на комисаря, отговарящ за климатичните изменения. Има ли такива сили, които да са направили така, че председателя Баросо и генералния секретар госпожа Дей а, да са били спрени искам да попитам и в това отношение се присъединявам към колегата Ейкхаут. Ако не получим от вас отговор, ще трябва да разпитаме самия комисар. Председателят, благодаря. Смесен председателят е, Явор. Благодаря ви, господин председател. Я се присъединявам късно от колегата Стас. И по въпроса за инспекциите в областта на околната среда. Те играят е, ключова роля, за да се гарантира доброто прилагане на европейското законодателство в областта на опазването на околната среда и затова въпросът е много важен. През 2008 година Европейският парламент вече призова за внасяне на законодателно предложение най-късно до края на 2009 година. А сега в края на 2014 година все още не сме получили такова предложение. Това според мен е неприемливо и действително е съществена пречка пред прилагането на европейското законодателство в областта на опасването на околната среда. Присъединявам се към господин Стас и се питам, защо това предложение, което съгласно данни, с които разполагаме, е готово, оценката за въздействие е готова. Вътрешните консултации между службите на Европейската комисия са приключили. Тогава въпросът ми е защо това предложение все още не ни е представено тук в Европейския парламент. Каква е пречката? А по въпроса за инспекциите за прилагането на разпокътството на, на околната среда, положението е още по, дори е по-лошо, отколкото за разрешението на храни, защото разрешението на храни беше включено в съобщението за кръговата економика, но инспекциите за околната среда не са споменати в нито едно скоро съобщение на Европейската комисия. Така че отново ви питам, кой блокира това предложение? Защо все още не сме го получили тук в Европейския парламент? и как новата комисия ще ни гарантира бързото приемане на този текст. Благодаря ви. Думата има колегата Гарбанти. Um... Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на зелените за това, че повдигнаха въпроса и включиха тази точка в дневния ред, въпреки че може би не беше неподходящият момент. Но обсъждаме въпроса. Преди две години предприеха инициативата да из... напише едно писмо от името на Комисията по околна среда до господин Парозо, в което се оплаках от същият въпрос. И проблемът всъщност е чекмеджетата на Катарин Дей, защото очевидно някъде в тези чекмеджета се губят множество се губят множество готови предложения и някакси те така и не излизат от там, не излизат от чекмечетата на генералният секретар. И като гледам новата програма на новата Европейска комисия и мандатите и мисиите на новите комисари, се притеснявам, че тази черна дупка в кабинета на генералния секретар се разраства и обхванала почти половината от сградата Берлемон на Европейската комисия. А от политическа гледна точка това наистина е неприемливо. В един нормален национален парламент, ако даден министр направи обещания и не удържи на тези обещания, той просто ще бъде уволнен от парламента. Но по някакви причини това не се случва тук в Европейския парламент. И аз наистина не разбирам как е възможно на Европейската комисия постоянно да и се разминава. Да, добре, почти изтича мандата на втората комисия на председателят Барозо и действително не очаквам повече да се появяват нови предложения от тази комисия, но все пак пак повтарям, това за мен е напълно неприемливо. И когато Европейската комисия ни каже, че, цитирам, възнамерява да следва подробно седмата програма за действие на ЕС е, за опазване на околната среда, струва ми се, че ако това е програма на ЕС, би трябвало да бъде програма и на Европейската комисия. И може да възприемаме това и за политическо обещание от страна на новата комисия Юнкер за бъдеще. Или казано с други думи, всяко едно обещание е направено в седмата програма за околната среда и което не е изпълнено от Европейската комисия е причина да извикаме е, председателят е, Барозо пред нас или в пленарна зала и да поискам обяснение. Благодаря ви. Благодаря. Искам да добавя нещо към казаното до сега. Преди два дни бях, преди да дойда тук, бях в датския парламент. Ако такова нещо се беше случило там, щеше, щеше нещата ще да бъдат съвсем други. Аз не виждам за какво ни трябва сега. Ние си сме постигнали, има, има преговори, има решения и така нататък. Беше гласувано. Откъде на къде ще имаме нужда от, поли, от поли, политическо решение? не, не може нещата да се крият да, да, под, под, под масата и да, да потъват така. А, аз съм а, наистина а, много, много разтревожена. Защото а, до, до, достъпа до правосъдие е, е нещо от основно значение. В моята страна се постигна, дори в моето семейство имаше такъв а, а, случай. Ние бяхме много доволни, че сме го направили. А сега. А, ние, ние казахме на нашите граждани, че те ще могат да упражняват своите, своите права. И сега какво става? Така че тук това е удар по нашата а, по доверието, което може да се има в нас по но като, като, като че ли някои просто се опитват сега да, да скрият пак, да го путат към някаква дупка, където могат да изчезнат всички тия неща. Преди изборите имаше няколко изследвания, някои е, от тях датски, за последиците върху е, зародиша. Така че. и с, с което се доказваше, че просто това е е вредно за е, фертилитета разполагаме с а, научни доказателства вече за това. Мисля, че 98 година за последен път а, беше поставен на, на масата този проблем. Така че още веднъж тук тук става дума за доверието в парламента. Нека не забравяме, че още самото е, ирландско председателство на времето е, е, призоваваше за, при, за изпълнението на тези поети ангажименти. Сега господин Торвал и след това комисията. Да, странни бяха с а, а, и обясненията на комисията. С една дума те казват всичко е направено, но нищо не се случва. И това ми напомня един вид за колхозите през 30-те години. Защо, когато казали на Сталин, ето, направихме всичко, само че не, не, не, не поникна, а, нямаше реколт. Благодаря и сега давам думата на комисията, която да отговори на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Ще отговоря така общо на всичките въпроси, които ми бяха зададени. Ако... Да, из, из, изтече много време, но ние е, използвахме това време много ползотворно, като включихме е, всички научни доказателства, е, работихме с научните среди, е, с експерти, с експерти в областта на околната среда, въобще с хора, които притежаваха необходимата експертиза, за да дадеме тежест на предложението на комисията. Работихме също така съвместно с държавите членки и продължаваме да го правиме за да могат тези предложения да бъдат по-лесно приети и също така, за да можем да улесниме тяхното приложение след окончателното им приемане. Някой от вас коментира, че вашият интерес по тези въпроси е легитимен. Да, така е. И а, не можем в, в, в никакъв случай да си, нито да си затваряме очите пред случващото се, нито пред последиците. Така че ние наистина смятаме, че а, парламента трябва да продължава да се интересува от начина по който върват досиетата и това е абсолютно легитимно. И ще продължиме диалога с вас. И Е, при всички случаи е, диалога ще продължи и предполагам, че ще бъде взето съответното политическо решение. Благодаря на комисията за отговора. Така, мисля, че можем да приключим до тук и да продължиме утре в 10 часа с заседание на координаторите. След заседанието на координаторите.